Финанските власти ме уведомиха е, за избора на госпожа Пирколони Ларна на 27 април, която ще приеме мястото на господин Сампотеро. Приветствам новата колега и искам да припомня, че съгласно условията в правилника тя може да участва с пълни права в заседанията на